morning, colleagues. Добро утро, колеги. Искам да ви се извиня, че ви задържах. Бях заед и не ми беше възможно да стигна до залата на време. Но започваме сега с заседанието на комисията ИТРЕ е, ще заседаваме е, днес е, преди обед, след обед и утре сутринта. Започваме с приемане на дневния ред. Ако нямате коментари, можем да считаме, че дневния ред е прият без изменения. Не виждам коментари. Съобщения на председателя. I would ask you for... Нямам нищо специално. Преди гласуването ще ви поканя за да отдадем а, почет на загиналите а, по повод първата годишнина от а, атаките в Брюксел, където ние работим и живеем. Ще има една минута мълчание. Много е важно да почетем памета на жертвите и да покажем, че сме солидарни с техните семейства, а и помежду си. Да покажем солидарността между нас. Третата точка – включване на емисиите на парникови газове и поглъщания, дължащи се на земеползване – промени в земеползването и горското стопанство в рамката за климата и енергетика до 2300 и изменение на регламент на Европейския парламент и съвета. Нашият докладчик Мариза Матияш днес ще бъде представена от господин Ксавиер Бенито Зилуага. Нека да разгледаме сега проекто становището с докладчиците в сянка и всички други. Земеползване, промени в земеползване и горско стопанство. Лулусиеф е съкръщението на английски през 2016 преди 9 месеца излезе е, регламента. Водещата комисия е Комисията по околна среда. Нашата комисия дава становище по правило 33. Целта е да се намали емисиите от е, земеползване и горско стопанство с насърчаване на устойчивото го, ползване на горите. В е, протокола от Киото изтича 2021. Предложението за земеползване и горско стопанство е много важно, защото то засяга и други въпроси, като политиката за иновации, научни изследвания, наблюдение на земеползването с спътници, а и по-общо нашата индустриална политика, свързана с горското стопанство. И ако мога да започна сега, като дам думата на господин е, който представя нашия докладчик. Заповядайте. Добър ден, господин председател. Благодаря. Действително, колегата Матиш не може да присъства днес сутринта. Извинява се тя в момента е на мисия по наблюдаване на изборите в Източен Тимур, така че практически напълно невъзможно да присъства. Ще ви представя някои от е, идеите, които тя има, свързани с становището. Първо, госпожа Матия счита, че Въпросният регламент е основен компонент от стратегията на Европейския съюз за посрещане на целите от Париж по един удовлетворителен начин. И тук става дума не само за въздействие на околната среда, социални и економически въздействия, но просто свързано и с различните модели на управление в страните членки. Освен това, Европейската комисия, според докладчиката, е, е дала много добра отправна точка с текста за последващата ни работа. Становището е изготвено на тази основа и предлага основните приоритети на нашата комисия. Първо – увеличаване на средствата за е, научни изследвания в областта на горското стопанство, второ използване на европейските сателитни програми като Коперник за наблюдаване на земеползването, трето сигурност е, на храните и биоразнообразие, после правна сигурност, както за страните членки, така и за частния бизнес. Пето, подобрен мониторинг и на държавно, и на европейско ниво, да има достатъчно гъвкавост и отправни критерии и система за земеползване, която предлага използването на култури, които да са е, устойчиви в дългосрочен план. Това е свързано с устойчивото ползване на земята. Ние с е, удоволствие ще посрещнем всички ваши идеи и изменения, защото се стремим текста да бъде възможно най-добър. Благодаря, председателят. Сега се обръщам към докладчиците в сянка, госпожа Аюза от НП. Благодаря, господин председател. Колко време ми давате? Четири минути имате. Благодаря. Ще се опитам да се придържам в рамките на времето. Както е, правилно е, изтъкна нашия колега, който представлява докладчика, тук се определят и графици, и изисквания, които според мен са малко прекалено сложни. Въвежда се обаче и елемент на гъвкавост, което дава възможност да се натрупват излишъците от 20-25 е, до 26-30 но не се казва нищо как ще се използва този елемент на гъвкавост в следващите периоди. Смятам, че това трябва да обсъдим. Особено когато става дума за отчитането е, на дърве, е, дървесни продукти. Там е, изчисленията позволяват много висок е, степен на субективност. Отчита се също и е, потенциалното въздействие на национални бедствия, които могат да имат отношение към отчитането на емисиите, особено над определени прагове. Самият текст е, биоразнообразието се засяга, мерките за умекотяване на въздействието трябва да са съобразени с целите на запазване на био разнообразието. В изменение 10 имаме точно тази цел. натура 2000, защитените зони, като че ли предложенията там са малко прекалено много. Кой ще ги извършва всички тези мерки? Мерките по опазване на биоразнообразието също са свързани с мерки за адаптиране. Говориме за научни програми, за наблюдаване с сателити. Това е добре. В дългосрочен план се предлага страните членки е, да, до 2019 да изпратят дългосрочните си, то си планиране до 50-та, 60-та, 70-та едва ли не, но ми се струва, че по принцип идеята е добра, но чак толкова далеч да обръщаме поглед в бъдещето, не мисля, че страните членки могат да направят е, прогнози и планиране в толкова далечен план. Време ли е да приключвам, господин председател? Вече, вече говорите една минута в повече, но едно-две изречения, за да приключите. Ограничаването на трансфери между страните членки не е, е достатъчно обосновано. Не виждаме защо трябва да се ограничава гъвкавостта до 25% в това отношение. 5% се предвижда да е излишъкът. Мисля, че страните членки могат да използват тези емисии така, както е, решат. Е, думата има сега представителя на социалистите и демократите. Uh, Ние е, искаме да сложим акцент върху иновациите, енергетиката и научните изследвания. Нека да се разгледат възможностите да се използват горите по един устойчив начин. Един от възможните подходи е биоекономиката. За това Давам предложение за обособяване на конкретни категории по отношение на храни, добивани от гори. После, фосилни продукти, е, изкопаеми горива, да се търсят е, заместители, би трябвало да се търси и използване на законодателната рамка, да се търси и засилено използване на биопродуктите. Защото е, можем да търсим и засилено устойчиво използване на горите и в страни, които до сега не са го правили. Не следва, примерно, да се използват горите само за енергетика. Някои страни имат нужда от повече земи, има други страни, които, чиято площ е предимно е, съставена от гори, така че трябва да има някаква гъвкавост за това, кой колко гори трябва да за, засажда. Тоест, управлението на горското стопанство е различно. Сега някои страни използват 85% от своите гори, други 40%. И не бива да се съсредоточаваме върху цифрите, а върху принципите на устойчиво управление на горите. И също така да се търсят бъдещите възможности като цели. По Коперник трябва да поработим с това да има по-добра рамка за използването на тези програми и в горското стопанство. Много ви благодаря, госпожо, за е, вашите думи. Сега колегата Федерли, заповядайте от името на... Благодаря много, господин председател. Благодаря на докладчика за доклада. Това е добра основа за продължаване на разискванията ни. Самото досие, разбира се, е важна част от пакета за климата, който обсъждаме. Искам да припомня а, онова, което каза Международния комитет по климата, а именно поддържането на въглеродните запаси в горите във връзка с производство на растения и дървесени продукти с, е, е изключително голямо значение за целите на устойчивото развитие. А, наистина съгласен съм с това. Изключително важно е, че изчисленията, референтните нива ще бъдат сърцевината на дискусията. Всичко това трябва да се управлява правилно, по различен начин, разбира се, по различните точки на Европейския съюз и виждаме, че има и различен подход. В някои държави има малки собственици, дребни собственици на гори, да е различно. Това е много важно при анализа. В Швеция имаме една система, която е одобрена отново относно протокола във връзка с включването на горите и вече с векове отглеждаме нашите е, гори в този дух. Искам да предложа и изменение във връзка с изчисленията, използвайки шведския модел, който наистина е устойчив, така че да има растеж на биомасата, а също така и да можем да използваме а, е, продуктите от горите, но успешна борба с климата. Така че е, референтните нива следва да се изчисляват по такъв начин, че да имаме 9% годишен ръст което означава, че в крайна сметка наистина ще разполагаме с е, горите. А, и те са все повече и повече. А, е, това е много важно, за да отчитаме също така и различията, които съществуват по отношение на продуктите с происход гори. Това е важно за нашите економики. Освен това може да има естествени природни явления, бури, пожари, които също ще окажат въздействие на изчисленията. Така че много конкретно е това предложение и мисля, че в нашата комисия наистина можем да дадем максимален принос по отношение на разискванията, които се водят и в другите комисии. Благодаря, господин Явор, зелените. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчицата за проекто доклада. Наистина много добра основа за бъдещите развитие на дискусията. Няколко бележки по различни аспекти, които вече се разглеждат. Първо, Разбира се, регламентът за земеползването е много важен, но това е само един елемент от големия пакет за климата и енергетиката и предложенията в тази област, така че нека да не забравяме останалите проектопредложения, които се разискват в ЕПА, включително развитието на възобновяемия енергиен пазар и проче. Дългосрочните ангажименти, изключително важната е, декарбонизация, целите от Парижското споразумение, изискванията в тази област, и земеползването и регламента. Наистина необходимо е да включим земеползването и регламента в тези дългосрочни цели. Във връзка с целите биомногообразие, климата са също много важни и трябва да се имат предвид, когато говорим за горите. И сега, що се отнася до методите на отчитане, наистина трябва да разгледаме регламента за замеползване горите именно през тази призма. Така че наистина ще разгледам и предложа именно система за отчитане, като включим също така и увлажнените е, зони. Това е изключително важно да се създаде прозрачна система за отчитане. Гъвкавост във връзка с регламента Възобновяем енергиен пазар, е, наистина много важен аспект относно гъвкавостта за целия механизъм. И на последно място научно-развойната дейност. Изключително важен въпрос за нашата е, комисия по промишленост. Виждаме, че в щатите научно-развойната дейност в областта на климата няма да получи е, до, достатъчно финансиране в бъдеще. И сега Европейския съюз има възможност да приеме отново своята водеща роля, но това означава, че е необходим ангажимент и финансиране от страна на ЕСА или Китай ще поеме лидерството. Благодаря. Благодаря. От името на Европейската комисия госпожа Саймон, Саймон Кей, генерална дирекция Климат. Much, uh, Господин, благодаря много. Благодаря за възможността да участвам в дебата ви днес. Наистина, изключително интересно е да бъдем в състояние да проследим позицията на членовете на комисията по промишленост в Европейския съюз в по-широкия контекст, както те се разглеждат тук тази сутрин във връзка с предложението за климата. Наистина трябва да гарантираме, че има разбиране относно пакета, който се предлага от комисията, който цели да обхване различните интереси и притеснения, изказани на ниво съвет и от страна на всички заинтересовани страни в хода на процеса. Наистина участваме с голям интерес работата на Европейския парламент по досието. Мисля, че трябва да отчетем интереса във връзка с технологията научна развойна дейност, Галилео в тази насока, Предложенията в момента се разглеждат. Това са аспекти, които също ние сме включили в нашия анализ, подготвяйки а, е, проекта по съществуващото законодателство. Биомногообразието е една друга тема, която за нас също е много важна във връзка с останалите дейности, които извършват нашите служби. Благодаря за вниманието и към тях. Подкрепям наистина по-важните аспекти. Важно е системите за отчитане на емисии да бъдат наистина много добре издържани. Комисията разгледа тези норми, обнови ги във връзка с периода след Киото първия елемент и първия компонент от споразумението от Париж и се надяваме, че те ще бъдат наистина категорични и ще могат да отговорят на очакванията, след което ще можем да видим наистина какви ще бъдат ползите от работата в тази политическа област. Благодаря ви много. To... Благодаря. Желаете да добавите нещо? Да. Благодаря на докладчиците в Сянка за интересните изказвания. Разбира се, ще предам на докладчицата всичко, което бе казано и се надявам, че ще стигнем до наистина широк консенсус. Благодаря ви. Добре, благодаря ви. Срок за измененията 27 е март 2017. Гласуване в Комисия промишленост 11 май 2017. 27 март, повтарям, е срока за предлагане на изменения. 12 часа на обяд. Благодаря ви. Благодаря на докладчика Докладчицата не беше тук, но много благодаря на всички вас, благодаря на Европейската комисия. Авторско право в рамките на цифровия единен пазар. Следващата точка в нашия дневен ред. Господин Жислав Краснодепски е докладчик. И е, това е във връзка с предложението за регламент 2016 година, септември с съответно право, авторско, насочено към по-съвременна рамка, която да може да обхване дългосрачните норми в съгласие с развиващия се пазар. Необходимо е наистина да се намалят разликите между националните режими за авторско право това е един аспект, който се изглежда. Разбира се, правило 53 позоваваме се на него и нашата комисия е водеща. Проектостановището се подготвя наистина от колегата Кръсно, Кръснодемски. Заповядайте да представите темата. Благодаря. Благодаря. Tak, мога. E, Ето тук съм, господин председател. И така, наистина, благодаря ви. Е, това е едно предложение за директива, посрещнато с голям интерес. Не очаквах, че наистина този въпрос ще се окаже толкова значим за а, е, много заинтересовани страни. Публикацията започна, с е, а, въпроси, насочени към асоциации, кинематографи, а, издатели и прочее. И разбира се, дружества, които работят в интернет среда, което е изключително важно, разбира се. Сега, наистина въпросът е изключително интересен и важен и за всички. И има четири комисии, които участват в работата. Има известна конкуренция, ако мога така да кажа, между тяхната работа, според мен. Аз много минималистично подходих, реших да насоча вниманието си след консултациите, разбира се, с секретарията на комисията, комисията по правни въпроси. Аз насочих вниманието си към въпроси, които се считат като основна компетентност и правомощия в нашата комисия, а именно изличане на данни. Ще насоча вниманието ви към този въпрос – Зная, че докладчиците в сянка ще разгледат и други въпроси и ще предложат своите изменения, но моля ви, нека не забравяме нашите правомощия и компетентност като а, комисия по промишлеността. Има различни членове, 11 и 13, например, които са изключително противоречиви. А, Що се отнася до текст и данни извличане? Подходът ми е много широк. Съгласен съм с комисията, че действително трябва да има конкретни норми за използването на текстовете и данните при тяхното изличане. Но аз е, разширих групата на унези, които би трябвало да имат достъп до подобна възможност. Комисията предлага да бъдат само учени и а, е, научни звена и институции, което обаче не отразява а, е, съвременната наука и развитията т.е. така наречените е, граждански организации, които се занимават с научно-изследователска дейност, не са включени. Т.е. има разлика между търговска, нетърговска, стопанска, нестопанска научна дейност, която е изключително изкуствена граница защото резултатите от научно-изследователската дейност, например, докторски разработки, докторски дисертации, винаги са насочени към конкретна приложимост и в крайна сметка държавите членки би трябвало да хвърли мост много по-успешен между научно-изследователската дейност и бизнеса. Така че не би трябвало вниманието ни да бъде много тясно фокусирано. Освен това, бихме желали това извличане на текст и данни да бъде достъпно за унези потребители, които вече имат правно основание за това, имат права за това. Така че ако се купи а, а, книгата, можем да използваме индекса в тази книга. И по същия начин би трябвало да подходим, що се отнася до цифровото съдържание. Така че има известни тенденции във връзка с Комисията по културни въпроси, например, и докладчика а, които се предлага потребителите да унищожават данните, което ми изглежда много странно. И накрая, приключвам. Практиката за ограничаване до, що се отнася до използването на компютърните програми за научно-изследователска дейност. Достъпа до софтуера трябва да бъде отворен. Благодаря. Благодаря, професор. Госпожа Ниблер, НП. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за становището и труда, който е вложил в него. По същество трябва да кажа, че според мен предложението, предложението на комисията една от най-важни инициативи на комисията в областта на интелектуалната собственост и авторското право. И задачата, целта на нашето становище е именно да помислим по-здълбочено по въпроса признавам, е, че е, има нужда от е, някои доуточнения в определени места от текста, но най-общо мисля, че доста балансиране този текст отразява балансирано интересите на различните заинтересовани страни докладчика дава своето становище и сега в представенето на, на становището той конкретизира някои е, моменти, което е добре. Аз ще се огранича обаче е, до, станови, до е, тези аспекти, които се отнасят до нашата комисия, научно-изследователска и развойна дейност. Съгласен съм с вас, че когато става дума за изличане на текстове и данни, това е втори раздел, би трябвало наистина да се се съобразим с а, ограниченията и а, да, се, да останем в а, рамките на нашите правомощия, именно Комисията по а, индустрия и а, научни изследвания. Е, докладчика предлага е, изключенията, е, предложени от комисията, да се отнасят не само за научните изследвания, но общо за публични и частни фирми, но мисля, че тук се отива твърде далеч. трябва да е, според мен не е добре е да се е, разграничават е, е, целите за изличане, за търговски или не, за комерциално ползване на тези данни. Това и до сега е функционирало и мисля, че е добре при изключенията достъп до ползване на текстове и е, музика е, или е, творческо съдържание да се ограничи и за цели на научните изследвания, съвсем конкретно под е, не комерциалното ползване. Мисля, че това се има предвид, но според мен трябва да се специфицира и да се каже именно за научни цели. това да остане а, е, изключение, а не да бъде една а, обща а, е, възможност а, за ползване на а, е, текстовете и данни. Това са моите бележки по текста и приключвам. Благодаря, госпожа Грифин. От името на госпожа Грифин, госпожа Вернер. Аз наистина ще представя моята колега Тереза Гривен, която не може да присъства. Според нея този текст дава действително възможност, възможност цифрови единен пазар да функционира и да даде възможности за всички творчески индустрии, така да се каже тя фокусира вниманието си върху няколко а, въпроса. А, извличане на данни, е, заплащането на творците, е, затваряне на е, празнотата, скъсяване дистанцията между стойността на, на, на продуктите. Извличането на данните трябва да се ползва от всички, да е в полза на всички и трябва да сме сигурни, че Извличането е, е помага на бъдещето новаторство и растеж. Научните изследвания в Европа е, са много сериозен аспект от нашата работа и това трябва да остане така. Според е, госпожа Грифин, член 13 е, дава възможност е, тези, които ползват авторско право, да е, плащат за това. Много платформи печелят е, огромни суми, е, е, експлуатирайки е, труда на други. Трябва да потърсим баланс е, така че да е, не се натоварват прекалено платформите, като също време се защитават тези, чието материал се използва е, без тяхното знание и без съответното заплащане, за, възнаграждение за това. Член 16, според Тереза, съдържа, съдържа, творците на съдържание трябва да са наясно, например, как може създателя на съдържание да създава продукт с дълготрайна стойност, а всъщност да получава еднократно заплащане. Е, ето защо трябва да има механизъм, според който е, творците са е, съответно възнаградени, особено в аудиовизуалната индустрия, където наистина техният труд се използва от много на много екрана, така да се каже. Би трябвало да ако да направим така, че журналистите ни също да бъдат съответно възнаграни, ако искаме е, те да е, отразяват е, събитията правдиво. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчите в Сянка за сътрудничеството им. Сега госпожа Мишел Ривас от Зелените има думата. Е, от ГУЕ всъщност е, госпожа Корнелия Ернст, е, госпожа Риваси не е тук. Благодаря. Ние не смятаме, че е особено успешен предложението, проекта на комисията. Даже да не кажа, да не отида далеч и да кажа, че се срамувам, че нещо такова е излязло от тях на страна. Този проект е, е недопустим. И е, боя се, че и е, становището на докладчика не променя особено нещата. Е, къде е, е, е моята критика? Е, използването на лицензии за е, законосъобразни, при законни изключения. Мисля, че в е, е, едно е, проблем представлява за нас член 11, искаме той да се задраска, защото това, което е, смятаме, че той е абсолютно неудачен, е, защитата за 20 години е нещо невъобразимо, трябва да отпадне и мисля, че докладчицата е, мисли поне като мен е, в това отношение. Друго, е, друга критика, член 13, е, той трябва е, отчасти е променен в положителен смисъл от докладчика, но във всички случаи ние съзираме тук проблеми, свързани с безплатните платформи. колкото е, за отдана точка на свободата на, мнение, това не е добър текст. Е, членове 6 членове 6 и 13 трябва да бъдат преработени е, из, основно. Е, тази, това, този парламент е, и е, комисията мисля, че в случая не успяват. Постъпват критики от различни държави, членки на Европейския съюз. съюз. Споделят заинтересованите страни много съображения, много неща ги смущават в законодателството ни. Ето защо член 11 и 13 трябва трябва е, из основи да бъдат е, променени, изработени. Благодаря. Сега е, господин Елер има думата. Да, доживях левите да се застъпват за американския капитал. Лизам, да, това е наистина е, признак за една нова емансипация 20 години след края на ГДР. сега, както казах, научните изследвания и трябва да бъдат извадени от извличането на данните за да може е, изследователят да ползва това, но комерциалните организации, Google, например, аз нямам нищо против Ford, но те имат една от най-мощните бази данни, които се е, продават и предлагат комерциално е, е, фирмите, които се занимават с изличане, прода, купуват и продават е, без е, по някакъв начин да компенсират за това създателите на съдържание. Това тези, които е, те не зачитат правото на интелектуална собственост. И е, тук е, се стига до гротескни ситуации. Е, да се е, знаем как Google, Amazon и големите американски концерни лобират и е, е да лишаваме хората от основни интелектуални права е наистина е, очудващо. Е, това, е, което е, заедно с Комисията по култура ние сме е, правили редица предложения е, в е, смисъл творческата индустрия да е, е да бъде защитени интересите на, на творците, на творческата индустрия, на научните е, изследователи, е, публикации и така нататък. Знаем колко е важна е, економиката е, за Европа е, и е, тук е, по този начин да се подкопава е, авторското право и да се е, лишават от права създателите на съдържание, е, да се лишават те от възможност да препродават на трета страна свой, своя продукт, мисля, че това е, е несправедливо в една сфера от, в Европа, къде, която генерира 7% от БВП. И е, ние е, всъщност е, е, тук става дума да защитаваме законните права на авторите, които са слабо защитени. Става дума за електронните, за големите платформи, става препро... това, на което сме свидетели, е препродаване на съдържание без знанието и без възнаграждение на носителите и притежателите за това. Благодаря сега Бланко Лопес има думата. Господин председател, докладчика е, фокусира вниманието върху, е, изключително върху изличане на данни и текстове. Това е важна технология, безсъмнено но аз съм съгласен с подхода на комисията, който е много по-балансиран отколкото а, това, което чухме от докладчика. Въпреки това, съответната директива има доста а, положителни страни. Ще се върна на това. Някои от а, тези положителни аспекти са би, от, отчетени в тези комисии в миналото. По-конкретно, възможността да е, се е, третира един е, ключов въпрос, именно необходимостта да се сложи край на прехвърлянето на стойност. Това е важно в цифровия единен пазар и в доклада за културата и индустрия говорим и за а, неотменимото право на производителите на аудиовизуално съдържание. Те трябва да получават а, справедлив дял а, от а, печалбата за своя труд. А, аз ще а, внеса а, е, предложение за изменения които ще бъдат в духа на това, което казах току-що. Благодаря, колега. Благодаря за вашия е, е, коментар. А сега е, от е, името на комисията госпожа Агата Герба от Генерална дирекция КНЕКТ. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за работата по становището е, и за интересната дискусия, която тече е, по изличането на тексти данни и необходимостта от е, на, на, нуждата от такова изличане в научните изследвания. Е, интересно е това предложение. Подходът е, е, обаче е, отива по-далеч от сегашните правила за авторско право и много от националните разпоредби в държавите членки в същото, в това отношение. В този подход ние включваме и частните, публични частни партньорства и не разграничаваме е, търговски и нетърговски цели. Е, ударението върху нуждите на, на научните изследователските организации и техните цели, но не разграничаваме е, целите като комерциални и некомерциални. Също времено важно е, е, че ние не се е, опитваме да е, засегнем или да третираме е, пазари, които функционират добре. Но е, ние смятаме, че разширяването на обхвата, за който, което настоява докладчика, би навредило на, за постигане целта ни и за това бих искала да сигнализирам днес. Благодаря, Да, наистина беше много вълнуваща тази дискусия е, в е, комисията ИТРЕ е, ще е, трябва да се борим и с по много въпроси с комисията Юре. Толкова различни интереси се преплитат. Е, наистина в е, тази комисия ние не сме абсолютно единодушни по всичко. Е, аз споменах член 11 и 13. Всъщност дори не ги споменах, защото това излиза извън компетенциите на, на, на нашата комисия. Но, колеги, говорих за общото положение. Е, това, което е, имам предвид е, че всички има, всеки има различна е, гледна точка. Моята гледна точка е на учен например, ако имаме законен достъп до съдържание, плащаме си за това, но не можем да видим това съдържание по електронен път. например, някой си е купил, платил е за съдържание, няма значение дали той е учен или каквото иде. В Германия имаме така наречените частни е, е, учени, е, които допринасят е, много за е, науката. Защо да не може хора извън научните институции, институти да извършват изличане на данни да, да, и да ги ползват? Е, не го разбирам по същия начин разграничаването между комерциално и некомерциално ползване. Не може да се прави тази разлика, защото повечето е, целта е комерциална в крайна сметка. Всичко това трябва да се, всички тези данни трябва да се използват в индустрията. Разбирам, е, имаме цял отрасъл е, промишлен, който разбирам искате да, искате да защитите да кажем, издателите на научни издания, списания, литература, техният бизнес модел е, почива върху публични е, средства, защото повечето от е, научни изследвания в Европа се финансират от публични средства. Много често те използват авторското право, за да ограничат достъпа до съдържание, което е важно и полезно за науката така че аз е, не се опасявам от либералния подход в това отношение. Нека да добавя, че срокът е, за изменение 28 марта 2017. Гласуваме в ИТРЕ на 11 май. Нека да си спазим графика, защото става дума само за едно становище в Комисията по юридически въпроси. Гласуването, доколкото знам, ще бъде през юли. Сега ще пристъпим към гласуване. Uh, if you could uh, take a seat, dear colleagues, ladies and gentlemen. Ако обичате, да заемете места, uh, уважаеми колеги. Uh, uh, well, moment. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, I've got a, I've got a sad... Уважаеми колеги, дами и господа, имам печална вест за всички нас. Моля ви, седнете. Точно преди една година всички ние които работим в Брюксел по 4-5 дни на седмица, които живеем в Брюксел. Брюксел е нашият е град. Ние станахме свидетели на ужасната терористична нападение точно преди една година сутринта. Мисля, че всички помним много добре този ден. Затова искам да почетем паметта на жертвите от терористичните нападения през 2016 година в Брюксел. Нека да покажем нашата солидарност с техните семейства, нека покажем солидарност и помежду си. Ние живеем в Брюксел, ние сме активни в трудовия си живот тук и най-добрият начин – да почетем е, памета на жертвите и да покажем своята солидарност е да запазим една минута мълчание. Please uh, put your cards into the slot. Нека да направим сега проверка за електронното гласуване с пробно гласуване, както винаги. Моля, гласувайте. Гласувайте за, против или въздържал се. Всички ли гласуваха? Is closed. Край на гласуването. Е, ясно, всичко е наред. Нека тогава да пристъпим към гласуването. Проекто доклад за предложение на Европейския парламент и съвета за участие на Съюза в партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион, така нареченото е, партньорство Прима. София Сакорафа от ГУЕ е докладчикът ни. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 110 за, против, въздържали се, отхвърлено. NV15 за, против, въздържали се, нека да проверим. NV15, моля електронно гласуване. I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се, отхвърля се. NV18 за, против, въздържали се, отхвърля се. NV21 за, против, въздържали се, приема се. 126 за, против, въздържали се, отхвърля се. 128 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, гласуваме блок. 23, 24, 25, 26. 29, 41, 42, 43 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. Блок, е, гласуване на блок 129, 197 и NV22 за. Против, въздържали се, приема се. NV23 за. Против, въздържали се, Нека да проверим електронно. NV 23. Край на гласуването. Приема се. 24 от NV за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 130 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 31 за. Извинете ме. Гласуване на блок NV25 и NV26 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 31 за. Против. Въздържали се. Приема се. 32 за. Да направим електронна проверка по 31. Добре. Ако обичате, електронно гласуване за 31. Check 31 and I close the vote. Accepted. Край на гласуването. Приема се. 32 за. Против. Въздържали се. Приема се. 131 за, против, въздържали се, приема се. NV 28 за, против, проверяваме. NV 28, край на гласуването. Отхвърлено. 1-3-2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. NV36 за. NV36 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, ще проверим. NV36. 6. I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. 1-6-2 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, проверяваме. 1-6-2. Моля, електронно гласуване 1-6-2. Край на гласуването. Отхвърля се. Нали 40 за. Против. Нека да проверим. Не, не се ориентирам какъв е резултат. нв 40 проверяваме електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 167 с устно изменение. Доколкото знам, има общо съгласие по устното изменение, така че гласуваме 167. С устното изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 185 и 186. Гласуваме заедно за. Против. Въздържали се. Приема се. НВ44 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 188 гласуване на блок 44, 45, 188, 189. Виждате изброени е, всички цифри. За. Против. Въздържали се. Приема се. Трето гласуване на блок Изменение 192 и всички други за. Против. Въздържали се. Всичко заедно. 192. 200 и NV13. 192 и 200 само.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 Нека да проверим електронно. Изменение 56. 56 проверяваме електронно. Край на гласуването. Приема се. 56 се приема. Да, кажете. NV45 Мисля, че пропуснахме NV45 в гласуването. NV45. NV. It fell. Um, it fell. Yeah. It, it fell, Cecilia. NV45 is page 17. На 17-та страница 45-то изменение от Енви. То отпада, защото беше прието гласуването анблок на изменението от NV2. Вижте е, гласуването анблок на 16-та страница, гласуването анблок 2. То бе прието. И след като то се приеме, тогава NV45 отпада. Thank you. We are amendment 56 was 56 adopted. 56 adopted. Uh, amendment 58. In... Изменение 58 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 59 за Проверяваме 58, добре. Нека да започнем сега от начало. 58 за, против, въздържали се, видимо се отхвърля. 59 за, против, въздържали се, приема се. NV3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 за, против, въздържали се, Нека да проверим електронно. 60. I check 60. Close. Е, I close the vote. Rejected. Uh, re... Отхвърля се. 3 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим електронно. We check amendment 3. I close. Измен... Проверяваме изменение 3. Край на гласуването. Отхвърля се. 61 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 63 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 62 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Също. 69 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. НВ7 за. Против въздържали се, отхвърля се. Да проверим NV7. Край на гласуването. Приема се. Ето, благодаря. Благодаря, много добре. NV8 за. Против. Въздържали се. Отново проверяваме електронно. NV8. Край на гласуването. Приема се. 7-2 за. Против. Въздържали се. Приема се. 7-3 и NV9 заедно за. Против. Въздържали се. Приема се. 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. 7-4 за против, въздържали се, приема се. 7-5 за, против, въздържали се. Да проверим електронно. 7-5. Моля, гласувайте. I close the vote. Rejected. Край на гласуването. Отхвърля се. 7-6 за. Против. Въздържали се. Приема се. 7-7 за против, въздържали се, приема се, 7-8 за, против, въздържали се, приема се, 7-9 за, против, въз... нека да проверим електронно, 7-9, моля гласувайте. Девълче. Край на гласуването, отхвърля се, 80 за, против, въздържали се. И това трябва да проверим. Изменение 80. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 82 за. Против. Въздържали се. Приема се. 87 за. Против. Въздържали се. Да проверим. 87. I close the vote. Accepted. Accepted. Приема се. Две изменения, 8.3 и 8.4. Пада. 8.5 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 8.9 за. Против. Да проверим електронно. Проверяваме 8.9. I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 7 за. Против въздържали се. Приема се. 90 за. Против въздържали се. Приема се. 9 за. Против въздържали се. Да проверим. 9. Amendment 9. I close the vote. Край на гласуването. It was not clear, absolutely, accepted. Извинете, приема се, не беше ясно въобще. 24 за. Против. Въздържали се, приема се. Две изменения сега. 95 и 96 за. Против. Въздържали се, приемат се. 97 за. Против. Въздържали се, приемат се. 98 за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 Има един глас от НП в повече. Всички сме тук. Все още има един е, глас в повече. What should I do? It's done. It's done. Okay. It's done. Thank you very much. Благодаря.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 по именно гласуване, моля. Край на гласуването. За проекто доклада. 55 за, 7 против. Сега гласуваме за междуинституционалните преговори. Отново по именно гласуване. Моля, гласувайте. Благодаря. Край на гласуването. 59 с един глас против. Благодаря на госпожа докладчика, благодаря на всички докладчици в сянка и на колегите. И така, продължаваме с следващото гласуване. Проекто доклад, становище относно задължителните годишни намаления на емисии парникови газове за държавите членки от 2021 до 2030 година, подкрепа на устойчив енергиен съюз. Yeah. Това е регламент за споделяне на усилията. Колегата Бенедикт Явор е докладчик. По становище преминаваме към гласуването. Компромис Едно За против, въздържали се, приема се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, Нека да проверим. 82 с електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 83 за, против, въздържали се. Проверяваме и 83 с електронно гласуване. I open the vote. I... Моля, гласувайте. Let's restart. Let's restart. Uh, restart. Започваме от начало. Започваме гласуването. Моля, гласувайте. 83-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Да проверим компромис втори. Добре. Yes. Oh, sorry. I close. Моля, прекратете гласуването. Приема се. Продължаваме с 96-то изменение. 100. 154 и 159. Три изменения. Заедно гласуваме за. Против. Трябва да го проверим с електронно гласуване. Три изменения. Гласуваме ги заедно. Моля, прекратете гласуването. Приема се Компромис трети. За. Против. Разбирам, че 97-мо изменение, колеги, моля да ме извините, трябва да гласуваме 97-мо изменение, след като гласувахме трите изменения съвместно. Сега гласуваме 97-мо изменение. Не компромиса. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис трети. За. Против. Въздържали се. Проверяваме с електронно гласуване трети компромис. Прекратете гласуването. Приема се. Продължаваме с 122 изменение. 122 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, ще проверим електронно 122. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 107 за. Против въздържали се, отхвърля се. 106 за, против, въздържали се, отхвърля се. 105 за, против, въздържали се, приема се. 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. 111 за, против. Проверяваме 111 с електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърти компромис. За, против, въздържали се. Трябва да проверим с електронно гласуване четвърти компромис. I close the vote. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 24-то изменение. За, против. Проверяваме електронно 24-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 25 за, против. Проверяваме 25-то изменение. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се 167 за, против, въздържали се. Нека да го проверим. Проверяваме 167. Край на гласуването. Отхвърля се. 26 за. Против.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 Би трябвало да проверим електронно. Край на гласуването. Приема се. Компромис 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. 13. Компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6. За. Против. Електронна проверка на гласуването на 6 Край на гласуването. Пс, отново моля. Желаете? Добре, ще го гласуваме още веднъж. А, изменение 6. Нужно е време, разбирам би. Почваме гласуването. Uh, yeah, now beginning though. Okay, We start once again. Започваме отново електронно гласуване по шесто изменение. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Още с по-голямо мнозинство от преди. 65 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 64 за. Против въздържали се, проверяваме с електронно гласуване. Благодаря ви. Край на гласуването. Приема се. 67 за, против, въздържали се. Проверяваме, не беше ясно. 67 изменение. Моля, гласувайте. 66 66 отпада. 67 гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 68 за. Против. Колеги, моля, не виждам гласуването ви. 68 изменение. За. Против. Проверяваме електронно. Извинете ме. <laughs> I'm sorry. Okay, I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. С малка разлика. 14 ти компромис. За, против, въздържали се, приема се. 15 ти компромис. За, против, въздържали се, приема се. И така, окончателно гласуване по именно по целия доклад. Заповядайте. And final vote. Край на гласуването. 35 за, 28 против. Приемаме доклада и продължаваме към следващия доклад. Европейски стандарти. Прилагане регламент на Европейския съюз. Докладчик Ханс Олаф Хенкел. Компромис 1. Against, abstention, accepted. 2. За, против, въздържали се. Да проверим. Компромис 2. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. 9. За, против, въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте. По компромис 9. Изменение 9, извинява се, писат. Изменение 9. Край на гласуването. Приема се. 10 за, против, Приема се. 11 за, против, въздържали се. Да проверим, за да сме сигурни. 11. Край на гласуването. Приема се. 12 за, против, въздържали се. Да проверим 12. Да проверим 12. Край на гласуването. Приема се. 14 за. Против. Въздържали се. Да проверим и 14. Проверка. Гласувайте за 14. За край на гласуването.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 Да проверим 55. Да проверим 55. Отхвърля се. 56 за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против. Да проверим 57. Проверка на 57. Край на гласуването.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 въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Допълнение към компромис 8 за, против, въздържали се, да проверим. Допълнение към компромис 9. Край на гласуването. Отхвърля се.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 92 за, против, въздържали се, приема се. 120 за, против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, приема се. 102 за, Изменение 100 за, против, въздържали се. Да проверим. Да проверим е, изменение 100. Край на гласуването. Отхвърля се. 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. 102 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. Допълнение към 10 за, против, въздържали се, приема се. 106 за, против, въздържали се, приема се. 107 за, против, въздържали се. Да проверим. 107. Проверка на 107. Край на гласуването. Отхвърля се. 108 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се. Приема се. 114 за, против, въздържали се. Приема се. 115 за, против. Да проверим 115. 115. И край на гласуването. Приема се. 116 за, против, въздържали се, приема се. 117 за, против, въздържали се, отхвърля се. 118 за, против. Да проверим 118. Проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 109, 119 за, против, въздържали се, приема се. 125 за, против, въздържали се, приема се. 126 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, приема се. 128 за, против, въздържали се, отхвърля се. 129 за, против, да проверим 129. Проверка на 129. Край на гласуването. Отхвърля се. 130 за против приема се. Окончателно по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. С единодушие Ханс Олаф Хенкел, поздравления на вас, на докладчите в Сянка и на всички е, колеги. И сега последното гласуване. Последно гласуване. Становище по Европейската програма за економиката, на споделяне. Е, докладчик. Компромис 1 за против възражали е, се приема се. 2 е, за против възражали е, се приема се. Компромис 3 за против възражали се приема се. 16 за против възражали се приема се. 4 компромис 4 за против възражали се приема се. Компромис 5 за против възражали се приема се. 31 за против възражали се приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, е, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10а за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10б за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. Сега 74 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 90. втора част. 87 втора част. На девета страница. 87 втора част. За, против, въздържали се, приема се. 90 за, против, въз... да проверим 90. Да проверим 90. Проверка. 90. Край на гласуването. Приема се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. 100 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. 109 за, против, въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване електронно гласуване, не само по този доклад, но и по е, цялото гласуване, край на гласуването. 54 срещу, 53 срещу 4. Благодаря, поздравление на докладчите, благодаря на всички вас за търпението ви. Благодаря на докладчиците. Сега да минем на следващата точка на дневния ни ред. Uh, dear colleagues, uh, we would like to start. Колеги, след 2-3 е, минути ни се иска да започнем. Така че, ако мога да ви помоля да заемете местата си и е, да приключите с е, дискусиите на висок глас. Не ви призовавам да напуснете залата, предпочитам да останете тук определено.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 Uh, uh, uh, Колеги, помолих един от най- заслужилите членове на нашата комисия да поеме председателството много съм благодарна на господин Пол Рубик да поеме председателството. Äh, Благодаря на председателя Бусек. Радвам се, че е, опита в Европейския парламент все още има стойност. Наистина Предстоят ни важни дискусии по е, Кодекса за електронни комуникации в Европейския съюз е, в контекста на цифровия единен пазар и аз се радвам, че Пилар де Кастилио, докладчицата, е докладчица по тази тема. Тя отдавна вече работи в тази област, е, цифровата програма и предвидени са 40 минути за дискусията и е, е, смятам, че е редно да започнем с докладчицата за НП Пиладер Кастилио. Първо ще е, получи тя възможност да говори за 5 минути, да ни въведе в темата. Чакам с нетърпение да чуем какво ще ни е, каже Пилар. Благодаря. Благодаря много. Уважаеми колеги, нека да започна с а, факта, че от прегледа от 2009 пазарът се промени корено. Има и нови участници, нови потребители и потребителите и бизнеса разчитат все повече на услуги, свързани с дан... цифрови данни. В такъв смисъл чест, спектъра на частотите е необходим и на различни видове мрежи и потребители. Пазара се оценява на 5 до 600 милиарда. Затова е необходимо да има рамка, която да има предсказуемост – и е, намаляване на риска за дългосрочните инвестиции. В такъв смисъл предложението на комисията да включи в е, основата на рамката инфраструктурата, според мен е важен и удачен подход. Трябва да се създаде един благоприятен е, контекст за развитие на инфраструктурата на високоскоростния интернет и спектровите частоти. Що се отнася до достъпа, трябва да кажа, че подход на базата на конкуренция и значителна пазарна мощ трябва да остане водещ. Също трябва да има прозрачност и задължения за прозрачност, както и функционално разделяне. Това трябва да се решава от националните регулатори. Пред Подкрепям предложението, в е, което настоящите е, цели се допълват с новите цели за е, достъпност и свързаност. Що се отнася до процеса за оценка на пазара, високо динамичните пазари, според мен, се, на, се имат нужда от регулация, но тя не бива да бъде прекомерна. Необходимо е също така да се прави отново оценка на пазара. В момента това се прави на 3 години да се налагат задължения на операторите да планират инвестиции с потенциал за санкции е непропорционално и не отчита решения, свързани за инвестиции, водени от пазара. Подкрепям да се търсят альтернативни е, начини за предоставяне на мрежи в е, слабо населени области. Но не бива също така да се застрашават и економическите съображения на тази дейност. Подкрепяме пазарни е, решения посредством съответни споразумения – включително и за достъп, за да се запазва конкуренцията. Сега, частоти, е, спектр. Е, I firmly support the... Частотния спектр. Европейския парламент е, има своята позиция. Ние продължаваме да защитаваме срока от минимум продължителност на отпускане на частота 30 години. Трябва да има и по- твърди изисквания, така че съответните частоти да се използват ефективно, ефикасно, с достатъчни механизми за прозрачност. Трябва да има и сигурност за инвестициите. Предлагаме изменения, които да осигурят е, факта да не се променят индивидуалните права без е, предварителни оговорки. Таксите също трябва да се базират на съответната оценка на пазарните условия. За да се постигнат резултати за подобряване на координирането на страните членки, трябва да има и група за оглеждане на политиките в тази област. Дефиницията за мрежи с висок капацитет е, се предлага от комисията. И е, за нас, е, за да се постигне максимално използване на технологията и да се постигне максимална свързаност, трябва да се направи оценка и да се спазва принципа за оптимална възможност за свързване. Мрежите трябва да могат да посрещат търсенето и също така да бъдат свързани с параметрите за, за техния капацитет. Предлагам да се включат всички услуги с, за електронни комуникации. Това е накратко предложенията ми в проекто доклада. Очаквам вашите мнения, за да чуя какво мислите. Благодаря. Благодаря. Сега имат думата докладчиците в сянка. Две минути. Първо докладчика от социалистите и демократите. Благодаря за много професионалната работа на докладчика. 146 са подадените за сега на измененията. И е, ние следва да коментираме основните принципи, а не конкретно измененията. Комисията обеща да работиме по време на нашия мандат е, за цифровата економика и крайно време да изпълним тази цел. Много е важно да се обръща внимание на инвестициите, защото не можем да изградим е, економика на базата на цифрови данни, ако няма такива инвестиции. Затова е много добре да слага акцент върху инфраструктурата в този смисъл. Също така е добре да има и предпазни клаузи, за да не се нарушава конкуренцията. В е, някои сектори е изключително важно и да се даде възможност и да се развиват иновации. Тук е, трябва да се подкрепят и малките и средни предприятия е, включително които работят в областта на интернет на вещите. По някои моменти ми се струва, че комисията е повече заинтересувана за бързото е, за бързите мрежи и ме интересува каква е дефиницията за мрежи с висок капацитет. Боя се, че по този начин ще се нарушат инвестициите в някои вече съществуващи системи. Не може да се оставят страните да изостават. Разбира се, много зависи и от е, географските е, положения и релеф на страните. Много е лесно да се иска бърз интернет е, в сградите, но там, където има планини, например, това не е толкова лесно. После частотния аспект е, спектър. Е, говорите, че има нужда да се работи повече за технологиите, обаче има изменения, които всъщност работят против тази идея и ме интересува как точно смятате, че те ще допренесат за бъдещите иновации. От ЕКР, е, докладчикът в сянка, моля, заповядайте. Благодаря, господин председател. Това е господин Тушеновски. Благодаря за личната подкрепа. Това е една много важна платформа и искам да оценя по достоинство работата на нашия докладчик. Много професионално бе свършена тя. Докладът е много сложен, много технически. Става дума за създаване на правила за електронна комуникация, за правна сигурност и съответна стабилност за възможностите за връзки в бъдеще. Докладчиката има голям опит в тази област и е, оценявам това. Имаме някои коментари. По отношение на конкретни решения. Първо, е, мрежите с висок е, капацитет. Трябва да бъдем и амбициозни, но и реалисти в това отношение – Предлагат се интересни решения за завишена технологична неутралност. Това е важно, но как, как точно дефинираме неограничено потребление или използване? Би следвало да обсъдим този въпрос. Предложените решения за анализ на пазара, аз лично съм за това, този анализ да се прави на 5 години Предлаганото докладчикът също има своите основания в това отношение. Що се отнася за подкрепата на инвестиции на модели, там трябва да се намери достатъчен баланс за това да се осигури неутралност, така че да не спираме определени инвестиции в определени области и съответно да нарушаваме конкуренцията. би следвало да има и предпазни клаузи с съответни възможности за комисията да реагира. Други текстове също ни интересуват, примерно орган или система за консултации, не смятам, че трябва да има задължителни решения по член 63 в това отношение. Ние по принцип сме доста скептични за това в тази област да се задълбочава хармонизацията да се увеличи е, продължителността на лицензиите до 25 години ми се струва твърде много. Би следвало да има една гъвкавост в системата за, увеличава, за продължаване на лицензите. От името на Алде госпожа Калас. Благодаря. This is a quite big piece of work. Благодаря. Действително огромна работа е свързана. Няма и да влизам в големи свършена. Голяма, няма да влизам в подробности. Тук се създава една рамка за европейските телекоми е, компании. А ако искаме на пазара да се осъществяват економии от мащаба, трябва да работим за инвестиции. Що се отнася до фиксираните мрежи, там е, решенията са на национално, дори на локално ниво – за това трябва да има пределна гъвкавост, както и по отношение на услугите, така и по, за частотния спектър. Много често тези, тук става дума не толкова за решение или е, на технологията или релефа, а за политическа воля възприемането и въвеждането на много високо, на мрежи с много висок капацитет е много добро, но трябва да се отчита и възможността да се запазва конкуренцията. Въпрос, поставя се въпрос също къде да бъдем, къде да се намесваме на пазара на едро или на дребно. Ако трябва да се намесваме на пазара на дребно и да се разделя събствеността и оператора, трябва, там трябва да се регулират нещата внимателно. За мрежите с много висок е, капацитет все още се опитваме да разберем какво ще означава това за останалите типове мрежи Ключова е тази цел и според мен а, трябва, ако ще се прилага повсеместно, се питам защо се работи по този въпрос тук. Единственият начин да се инвестира в а, мрежите с висок капацитет а, се казва, че са съвместни инвестиции, с което аз не съм съгласна. Предо предложението срокът да стане 30 години, не съм съгласна, защото по този начин всъщност се спира въвеждането на нови технологични решения. Също така трябва да се мисли и за вторичния пазар на радиочастотния спектър. Деф... Дефинициите. Голяма част от правилата, свързани с услуги е, се отнасят до правомощията на комисията ИМКО, но ние също имаме своето отношение към това, но трябва да се е, доуточнят нещата. Трябва да работиме и по директивата за електронно съдържание. Благодаря. Благодаря. Сега колегата Раймон. Благодаря, господин председател. Очевидно, и аз съм на мнение, че докладът е изключително важен и наистина много добра работа е свършил докладчицата за първия вариант. Наистина текстът сега е много по-ясен, много по-прецизен в сравнение с първоначалния текст, който се предложи от комисията. Трябва да се развиваме именно в тази посока. Няколко са моите бележки определенията, които се предоставят от Комисията за а, услуги в областта на а, електронните съобщения. Необходимо е това да бъде по-прецизно определение, то не е адаптирано към сегашното положение на нещата, нито към обстановката в държавата членка, така че как да подходим, за да имаме общо разбиране какво искаме да регулираме. Как да окажем е, въздействието така, че да не стигнем до неочаквани последици. Що се отнася до инфраструктурата и а, е, услугите, мисля, че трябва да се обърне внимание именно на инфраструктурата. Много по-голяма степен а, е, по отношение на търговията на дребно не виждам как е, това в момента се случва в доклада обаче. И така стигаме и до третия елемент във връзка с правата на потребителите. Целият отрасъл върви към вертикална интеграция. Сега вече трябва да говорим за права на потребителите, какво се случва с личните данни, как се издава, дава разрешение за използване на такива данни, изобщо какви са условията и прочее. Мисля, че тук много по-прецизно следва да поработим през следващите седмици. И накрая, когато става въпрос за спектъра, не съм убеден относно това дали се стига до по-голяма конкурентна способност и е, в крайна сметка предимства за потребителите при така пред направените предложения. Това са разисквания, които следва да водим. Имам предвид по-дългите лицензии и разрешения. Дали това е пътят? Благодаря. Благодаря сега другите оратори. Е, е, по една минута с Бланко Лопес започваме, моля. Благодаря, господин председател. Поздравявам и аз докладчика за скоростта, с която наистина работи. Споделям основните принципи и съм на мнение, че наистина тези мрежи с много висок капацитет трябва да се разработят наистина, за да може да укрепи вътрешния пазар в интереси на потребителите и на отрасли. Що се отнася до защитата на потребителите? Не съм съгласен да има максимална хармонизация. Това е предложение на комисията, защото по този начин се стига до по-низко ниво на защита държавите членки. Имам предвид по-нататък универсалните услуги. Не мисля, че това трябва да се ограничи само до държавно финансиране. Би трябвало също така и частните дружества да могат да участват в финансирането. Предлагат се конкретни аспекти във връзка с мрежите с много висок капацитет. Имам съображение по този въпрос. Не казвам, че съм против по-скоро не за това, че е отделна секция, защото някои от разпоредбите също така по отношение и на общите лицензии, разрешения, цифрови или не, услуги и прочее. Тук също нужно по-задълбочен анализ. Благодаря. Благодаря много. И сега заповядайте, господин Хол. Една минута само по тази тема, господин Роу, наистина това е крайно недостатъчно, но е изключително важно да намерим стимулите за бъдещето то инвестиране, инвестиране насочено към бъдещето, не да създадем ново чудовище, а да намерим подходящия инструмент за това. Няколко въпроса. Как да подобрим ефективността бързо? дали един инвестиционен модел е достатъчен или трябва да имаме многообразие от модели. Какво е положение с неутралността на мрежата? дали да заложим на едно място или да имаме възможност за различни решения в бъдеще. Всичко това трябва да имаме предвид. Има аргументи е, за и против тези подходи. Нужен е анализ по-нататък по инфраструктурата. Тя трябва да отговаря на развитието в бъдеще. Най-добрата, която да може и много бързо да се развива. Има още какво да се желая по отношение на проекто доклада. Във всеки случай докладчицата според мен е свършила отлична работа, но трябва да се разгледат и други въпроси. Благодаря. Председателя. Заповядайте. Следващия оратор. Благодаря много. Благодаря за изключително сложната работа. Това е господин Халк Марк. Няколко неща. Първо, по капацитета. Трябва да подходим реалистично ако нямаме капацитет, достатъчно висок капацитет, няма да можем наистина да изпълним замисленото и ще се а, отворят нови пропасти между нас. Някои държави ще се развиват по-бързо от други, което ще доведе до сериозни проблеми за всички ни. Затова, независимо как точно подхождаме относно неутралитета на технологията, ние трябва да имаме предвид, разбира се, развитието на оптичните връзки. Много важно. По-нататък, що се отнася до инвестициите? Мисля, че наистина много различни бизнес модели ще можем да проследим, защото ще има и различно развитие на инфраструктурата и те ще съответстват на това. Но важно е да има правно сигурност – 30 годишна рамка или 25 годишна рамка, това е добре, но трябва да имат норми и за открит достъп. Виждам, господин председател, че съм използвал моите 55 секунди време, но благодаря на докладчицата и желая всичко най-добре. Добро. Браво, благодаря ви. Next one is Mr. Nika, please. По-нататък продължаваме с изказването. Заповядайте. Господин Ника, благодаря. Наистина, ролята на този доклад е в крайна сметка да имаме една прогресивна визия може би дори по-добра от тази на комисията. И мисля, че точно така се развиват нещата, благодарение на сътрудничеството на докладчицата с докладчиците в Сянка и нейната изключително активна работа. Остават ни, разбира се, отворени въпроси. Ще бъде много трудно да подкрепим доклада, ако не се преодолеят някои пропуски. Сега имам предвид, разбира се, мрежите с много висок капацитет и по-нататък 5G. Всичко това трябва да бъде налично до 2020 година, но пък ние не чуваме какви ще бъдат задълженията на държавите членки в тази насока. Трябва да започнем наистина да определяме дати, трябва да говорим за конкретни числа. 2019 година скоро ще дойде, няма да можем да се конкурираме с САЩ или с Южна Корея, например. Необходимо е да анализираме въпроса много внимателно, защото настоящите решения надали ще доведат до повече инвестиции или по-голяма сигурност. Не мисля, че това е правилното решение. Има, разбира се, е, изискване за презгранично е, съответствие как стоят тези неща. Опасявам се, че изключителен хаос може да, да, да се а, разрази и да има много сериозни последствия. Аз не съм а, последовател на регулаторните органи като такива, но е много важно да се спазват и уважават а, правата на потребителите. Трябва да има ясни условия е, за цялата система. Е, така че е много важно докладчицата да може да уточни всички тези въпроси. Благодаря. Това мога да кажа за минутка. Е, Благодаря за изказването. Наистина трябва да помислим какви цели си поставаме тук в Европейския парламент по 5G и е, микрофибра. А сега следващия оратор. Благодаря, Паул. Аз съм докладчик по тези, тези теми в е, Комисията по правни въпроси и се питам дали с това предложение Комисията е, си дава сметка за реалностите. Е, от е, една страна да се запитаме до каква степен е новаторско всичко това и е, ако си помислим само по какъв старомоден начин гласуваме, връщаме се в миналото. Комуникациите днес са възможни по десетки начини, не само по цифров начин, чрез предаване, чрез информация, чрез роботи, може да се комуникира. И според мен би трябвало тук да има определение на това какво е комуникация е, е, тук е, този въпрос, тази тема се стикова и с, трябва да се стикова и с регламента за непрекъсноваността на личните данни когато а, говорим за неутрал, технологична не, неутра, технологичен неутралитет или ориентация към бъдещето, трябва първо да помислим какво е, да, да мислим за комуникацията по друг начин, но и за свободата на а, а, договаряне, за да не заложим само един модел, а да оставим а, така възможност и перспектива в бъдеще да се а, а, явяват и други модели и а, разбира се всичко това през призмата и на а, регламента за а, е, непрекъснато на данните. Сега, като говорим за комисията, може би е момента да дам думата на комисията. Заповядайте. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчицата. Изключително сериозен принос представлява доклада към формирането на становище тук в Европейския парламент по нашето предложение. Очевидно, приветстваме цялостната подкрепа относно редицата аспекти на нашето предложение. Приветстваме също така и а, общо направените изказвания на заседанието на днешното на комисията. Именно всичките тези сериозни изисквания за свързаност бъдеще са а, изключително амбициозен проект и наистина мрежите с висок капацитет ще бъдат от основно значение, за да можем да гарантираме, че когато спазвам основните предизвикателства на бързо развиващата се технология, ще можем да разработим подход, който ще даде възможност наистина за повече стимули, особено имайки предвид преодоляването на големите рискове, които са свързани с стопанските деятели, също така и с частните представители на частния частния сектор. Това е изключително важно за всички а, заинтересовани страни, участници в единния цифров пазар. Много наистина амбициозен е проекта. Е благодарим на докладчицата за а, становището, проекто становището. Наистина безмрежичните мрежи са нещо изключително важно по отношение на бъдещите безжизни, безжични услуги в Европейския съюз. Много важно е също така вниманието, което се отделят на изпробвани принципи регламентиране на пазара въз основа на конкретни правомощия. Това дава възможност за предвидимост и сигурност на пазара, а също времено има и общо усилие, което се влага в опростяването и сближаването в областта на регулаторната марка. Благодаря, рамка. Благодаря ви много. Äh, благодаря сега на докладчицата. Давам думата. Сега ще премина народния си език. Много благодаря, уважаеми госпожи и господа, колеги. Благодаря за е, това, че споделихте вашите идеи, съображения, и в крайна сметка това е смисъл е, за споделяне на нашите е, мнения, позиции, визии по този много важен въпрос. Трябва да обърнем внимание и на всичките съображения и притеснения, които бяха изразени. В някои случаи наистина много лесно може да се отговори на някой от тях, но по други наистина е нужно да има сериозен дебат. А, аз подхождам с а, открита позиция по всичко, което можем да обсъдим тук във връзка с документа на комисията или моя проект доклад. Някои аспекти следва да бъдат променени и ще бъдат променени в хода на процеса, за да станат още по-добри. Нали това е замисъла на нашата работа. Започваме с един проект, който, надявам се, благодарение на общите усилия, ще бъде в крайна сметка широко подкрепен. И надявам се, че и преговорите в съвета ще вървят успешно вие участвате също и в тях, така че комисията може също да ни информира. Сега няколко аспекта бих желала да разгледам. Разбирам, че колегите надали са имали достатъчно време да се запознаят задълбочено с проекто доклада. Що се отнася до моделите? Аз не предлагам един модел, който да приляга на всички възможности. Аз предлагам модел, който да е гъвкав. Също така засягам въпроса с търговските споразумения и с погодби По същия начин подхождам и към инвестициите. Така че в крайна сметка заинтересованите страни да могат да изразят своите съображения и те да бъдат отчетени в целия процес но много е важно да се обърне внимание на инвестициите. Да, що се отнася до мрежите с много висок капацитет? Има и други аспекти в проекто законодателството, което трябва да бъдат анализирани много внимателни, но що се отнася до тези мрежи с високо капацитет, искам да кажа следното. Аз съм испанка и е, фибероптичните е, връзки са нещо ново и много съвременно. Е, има е, водеща позиция, някои други държави членки са също като нас. Сега аз не искам да кажа, че в крайна сметка това е повлияло и на моя подход при анализа на темата. Фибероптичните Фактическата връзка се упоменава и в отдела с определенията, както и в точки от преамбюла. На практика ние сочим, че това е най-добрата технология, която да дава възможност за постигане на много висок капацитет. Но за смисъла на и целите на дебата, аз предлагам едно определение, което не отчита толкова развитието на технологията, колкото целите на технологията, тази или всякаква технология, на която стъпваме и която използваме. Няма как да се разгледа според мен по друг начин въпроса, защото когато няма капацитет, няма как да се разглеждат различни аспекти на бързо развиващата се технология. Това е нещо много важно. Е, ще трябва да видим, разбира се, как и националните регулатори ще подходят. Националните пазари са много различни, обстоятелствата са различни. И е нужно да дадем възможност да има известна свобода, що се отнася до технологическите избори, които ще бъдат правени трябва да има възможност за растеж, за новите идеи, новито развитие, на което ще станем свидетели. И определението на електронни съобщителни услуги се разисква много задълбочено. Може би трябва да има е, определение, което да бъде по-общо по своя характер, а не да се основава единствено и само на цифровия подход или, е, както предлага комисията, общо разрешение то може да бъде или да не бъде приложимо. Тук и поставям въпросителна. Това е един аспект, на който те първо следва да посветим време и а, дискусии мисля, че наистина това е една добра основа за първите разисквания, които водим и в последствие се надявам, че ще можем да стигнем до решения, които да бъдат конкретни и удачни. И се надявам, че ще има обща подкрепа за подхода. Моля, разчитайте на мен и моите усилия. Много ще се радвам да разисквам с вас тази тема, както и с всички заинтересовани. Много ви благодаря. Обедена съм, че ще постигнем целите си. Berichterstatterin благодаря на докладчицата. Сега да ви новите правила. 104 наклони чета 3, това е процедурния правилник. В, е, това е преработен вариант на правилата, на правилника. Е, така че е, предложение за извинение трябва да се внесе до 14 април, но процедурата по рекаст върви напред. Ще трябва да има съответните обосновка за е, измененията винаги ще се иска и е, обосновка. Е, Секретарията е на ваше разположение, е, за да ви обясни как ще функционират е, е новите правила за, за процедиране с рикаста. И така стигаме до следващата точка. Въпросът за органа за европей... на европейските регулатори в областта на електронните съобщения – Берек, това е органа, е, който е, така много ни занимава в съвместната работа на Берек с е, ЕСА, изведе на преден бат нуждата от, енерген, от интелигентни мрежи е, и е, когато говорим за цифровия вътрешен е, пазар, ролята на Берек е много важна за бъдеще, така че бих искал първо да докладчика Евжен Тушановски от ЕКР да дам думата за да ни въведе в темата в рамките на 4 минути. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Вече е, всъщност вие споменахте най-общо е, много от нещата, които аз е, щях да, за които щях да говоря. Първо доклада. Берек е всъщност резултат на компромис с съвета е, след много трудни преговори. Е, от 2009 вече натрупахме доста опит е, в това отношение и Берек наистина работи добре, върши чудесна работа. Стабилизира се и е, службата, помощната служба на Берек, но ще стане дума за това по-късно. Вътрешната структура на процедурите в Берек е, дават възможност да се възползват националните регулатори и е, тяхната е, връзка функционира добре. Но сега сме изправени пред нови задачи, особено във връзка с Раумига или кодекса, е, за който говорихме преди малко. Основният въпрос сега е дали е, да променяме тази е, добре функционираща институционална структура. Според мен, идеята да се слеят е, Берек и е, бюрото на Берек, службата на Берек, ще усложни е, живота ни в значителна степен, ще даде до големи осложнения. И според моето предложение, което допълва това на комисията, аз не препоръчвам този вариант. Нека регулаторите да си останат независими и съответно гъвкави защото това ще е, доведе до професионална, повече професионална стабилност. Е, нека да им възлагаме допълнителни задачи, но нека, за да се случи това, да създадем съответните условия. Обеден съм, че Берек трябва да остане извън е, прякото влияние на комисията. Нека да не да не нарушаваме е, сегашния е, институционален баланс, който много трудно бе постигнат. Разбира се, винаги има място за по-добра работа и е, това е, е смисъла на мой доклад. Е, той търси баланс между е, сега е, добре установената структура и някои полезни елементи от предложението на комисията, които аз напълно подкрепям. Смятам, че предложението на комисията в много аспекти е добро. Е, когато говорим за Берек, е, е, ще видите там, че става дума за един, едно звено, което е много важно, но което не е отразено в регламента от 2009. Когато е, става дума за назначаване на директора на бюрото на Берек, мисля, че ролята на Европейския парламент трябва да се запази, защото е резултат на е, труден компромис. Е, редица подобрения има на предложението на комисията връзка с офиса на Берек е, в рамките на общия подход към децентрализите агенции. Това е, давам подкрепата си за това. Новата задача на службата на Берек е, е, е така цели, се цели по-нависоко и е, което налага да се засили персонала и инфраструктурата. Не ми се иска да говори за новите задачи, е, свързани с кодекса, за да не трябва всъщност е, регламента за Берег да се променя непрекъснато при добавянето на всякаква нова задача в бъдеще. Ето защо аз замених този дълъг списък е, с конкретни задачи с по-общи, е, по-общ текст, защото ситуацията се променя, нови задачи ще се появят, за да не се налага всеки път да се преработва регламента. Очаквам да работя с докладчиците и се надявам, че ще изработим един добър доклад. Благодаря. Благодаря. Сега колегата Данис. Uh, uh, Благодаря на господин Тошановски за доклада. Най-общо казано, uh, аз съм съгласен с него. Ако чрез създаването на агенция, една агенция може да създадем и пазар, би било чудесно, ако нещата бяха толкова прости. А като погледнем е, енергийния аспект, имаме ЕСА, Нямаме обаче единен пазар е, на електроенергия. Това не, не функционира. Това е част от пакета, по който работим. Може да бъде, е, попада и в правомощия тази комисия. Създаването на пазар не значи непременно създаване на агенция, но създаването на агенция не значи, че автоматично ще се получи пазар. Това са, може би, е, два паралелни процеса. Е, по цифровия аспект. Е, мога да направя същото сравнение като с енергетиката. Е, едно нещо, което обаче липсва, е, как пазара не функционира, когато има регулаторни проблеми или проблеми с конкуренцията или по-скоро липса на конкуренция. И а, интересното тук е да видим какво а, се случва на практика. И тук съм съгласен с господин Тушеновски. Въпросът е как да засилим функциите на Берек, без непременно да променяме административните му а, структура. И тук е важно, и съм съгласен с него, че трябва да се засили берег, службата на Берег, да се предоставят повече средства, за да се назначат хора, които да изпълняват конкретни задачи, като пример наблюдение на пазара. Това е една от многото задачи. Съгласен съм с господин Тошановски. Не съм обаче съгласен съвсем с комисията. Целта не е да се създаде някаква агенция. Е, може би в последствие ще се появят, е, ще има е, поводи за това. Но целта ни сега е да засилим функциите на съществуващия орган, за да можем е, да имаме инструментите, с които да, да е, градим е, единия пазар и в цифровата сфера. И според мен начина на този етап е да засилим финансирането, да увеличим финансирането, да, за, да засилим отговорността, а не непременно да се нагърбваме с трудната задача да създаваме нова агенция. До тук от мен. Благодаря на господин Тошиновски. Е, до голяма степен съм съгласен с него. Благодаря. Е, сега е, господин, госпожа Крели. Благодаря на докладчика за това, че ни представи доклада си. Аз ще дам малко друга насоченост на дискусията, тъй като моята комисия, моята група подкрепя подхода на комисията в един момент, когато търсим е, е, общ пазар в е, далекосъобщенията, правителствата също трябва да се нагодят и според мен сегашната функция на Берек и службата на Берек вече не са така подготвени за тази нова задача. Когато е, говорим за структурата на сегашната служба и е, предложението на комисията, е, е, всъщност е, виждаме, че е, на много места това означава по-малко бюрокрация, по-прозрачни процедури и Берек би е, могъл е, като орган да дава не само препоръки, но всъщност да взема и решения и е, в, в миналото е имало случаи, когато наистина ми се е искало Берек да е, може да взема решение, не само да препоръчва. Е, важното е, което каза и докладчика, е, че и Берек и националните регуляторни органи да е, имат, да запазят независимостта си. Това е много важен момент, е, в което трябва да се е, придържаме към предложението на комисията не, не би трябвало комисията да се намесва в абсолютно всичко и да диктува, да дава насока на е, регулаторните органи трябва да го правят и мисля, че в тази посока трябва да работим, но в време на промени трябва да сме готови всъщност да да е, се е, така да посрещнем новите предизвикателства. Подкрепям докладчика в това, което казва, че естествено е, Европейския парламент не трябва да бъде е, изолиран и пренебрегван тук, защото това по никакъв начин няма да попречи на институциите. Напротив, трябва да участваме. И аз с напрежение, така с търпение очаквам дискусията и да видя какво ще излезе. Надявам се е, все пак, че е, ще изработим един добър доклад съвместно. Благодаря. Сега от Алде госпожа Калас. Е, разбирам основното послание на докладчика, че не трябва да има една а, пълно правна агенция, е, пълноценна агенция, но съм съгласна и с преждеговорившите. Моята група също не проявява особен интерес към това да се харчат пари на дънкоплатеца за създаване на е, някакъв нов форум за дискусия. Аз огледах докладите за Берег, за да разбера по-добре е, въпросите, проблемите свързани с кодекса. В повечето доклади се е, предлагат национални решения т.е. да се дава възможност да се решават конкретни национални ситуации. Е, вярно е, че в е, повечето случаи, е, това е вярно в повечето случаи, но в много доклади се говори за това да се даде възможност за развитието на интернет на нещата и да помислим как можем да работим в рамките на економията економиката на мащ... економията на... от мащаб. В Смятам, че статуквото не е приемлив вариант, ако искаме да допринесем ефективност за развитието и функционирането на единия пазар да, е, това не може да създаде е, е, единен пазар. Офис, службата не може да създаде единия пазар. Това, тук съм съгласна с вас, но говорим за по-доброто функциониране на единия пазар. Берег трябва да играе по-добра роля в различните трансгранични спорове и трябва да е, внимаваме за връзката между е, Берек и Кода. Кода е, дава повече гъвкост на националните регулаторни органи, което насърчава конкурент конкуренцията. Но това предложение върви ръка с ръка в ръка с по-добро управление на Берег. Трябва да дадем повече възможност на националните регулатори да изпълняват кодекса и накрая основното възражение срещу това предложение е, е, е, се корени в увеличена, е, по-голямата роля на комисията. Не смятам, че Берек трябва да бъде сателит на организация на комисията, защото неговата неутрална роля е ключова за функционирането на кодекса. И е, ние трябва да имаме структура, която да е, е, изпълнява, да дава един действително европейски подход и да насърчава е, създаването на единия пазар. Е, очаквам е, с удоволствие да работя с вас. Благодаря, госпожо Калас. Сега господин Раймон има думата е, от Зелените. Благодаря. Благодаря на докладчика за първия е, проектотекст. Не трябва да объркваме две е, неща. Първо структурата на Берек и е, състава. Не можем да и задачите му не можем да говорим първо за структурата, след това да решаваме какви ще са задачите. Ако не променим е, задачите му, ако не дадем повече правомещия на Берек, е, в такъв смисъл все едно е каква ще е структурата. Важното е какви правомощия ще има тази организация. Освен това, тя трябва да има гарантирана независимост. Също, нека да говорим и за средствата. Този регулатор може да бъде толкова силен, колкото му позволяват средствата. За това е необходимо да има и стимули, да се организира тази организация, така че всички 28 страни членки да допринасят за неговото съществуване в системата му. Да има и повече регулаторна дейност. Само в такъв смисъл ще постигнем целта си. Значи за нас тези неща върват в пакетъка. Искаме да засилиме организацията, да има повече правомощия и да изпълнява повече задачи и трябва да го подкрепим. Ще подкрепим и идеята за независима организация без е, е, голяма зависимост от политическите инстанции. Благодаря на колегата Реймонд. Колегата ми запита. Колега. Благодаря, господин председател. Care este rolul și atribu- sunt atribuțiile Berecului și au е, трябва да е, първо да определим каква роля трябва да играе е, Берек и как се разпределят ролите между Берек и националните органи. Те не трябва да се занимават с политика. Това е работа на парламента, комисията е, и на национално равнище е, правителството и националните парламенти. Казвам го, защото е, видяхме какво се случва, когато някои органи изземват от ръцете на Берек решенията. Трябва да видим какви са условията в всяка страна. Това не решават националните органи, те трябва да прилагат, да изпълняват. От една страна трябва да се гарантират правата на потребителите. Искам е, опитвам се да, да, представя, да ви представя как аз виждам ситуацията. Аз също не съм съгласен да има свръхрегламентиране. Знаете, вица, е, че такив, такъв орган, е, вместо да, в такъв орган, вместо да е, вместо да си пият кафето сутрин, раждат някакъв нов закон. Не искам това, защото твърде много регулиране също не е добра. Берег трябва да намери най-добрите модели, те трябва да бъдат обсъдени, да бъдат разпратени на всички органи, за да се избере най-добрия вариант. Аз имам следния въпрос. в самото... Струва ми се, че нещата доста бързо върват е, в Германия. Бели е, приложен този регламент е, приключили. В такъв случай се сблъскваме с проблем. 27 държави членки правят нещо, което Германия не прави. Тук бих искал да чуя какво мисли по въпроса Берек и комисията. Благодаря с това. Е, давам думата на представителя на комисията. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчикът за проекто доклада и е, представенето на предложените опции пред комисията. Те до известна степен се различават от нашето е, предложение и е, ако трябва да ги поставим в рамката на нашето виждане, е важното да има общ подход е, в институциите към съответните агенции. Разбира се, готови сме да обсъдим конкретните клаузи, във всички случаи комисията не търси да нарушава независимостта на Берег. Това, което според нас е важно в е, контекста, където има абсолютно съгласие, че Берек има нужда да има повече правомощия, е да работим за е, изграждане на неговата ефективност. И в такъв смисъл тези хибридни е, сложни структури могат да бъдат опростени, така че да е, се работи за повече независимост и е, съответно да се използват техните основни възможности, като е, да могат да се отделят и допълнителни ресурси, включително в областта на техните компетенции и европейските правомощия. После вече тези е, ресурси могат да се използват е, съчетано за постигането на по-голяма ефективност и по-голяма европейска насоченост. Äh, um Děkuji, pane předsedo.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 Eh, zůstat v otevřeném návrhu nevyjmenovávání těch jednotlivých úkolů, ale doplňování průběžně. Eh, já velmi děkuji za stanovisko. Това исках текста да бъде пределно отворен, да няма формулирани конкретни задачи. Съгласна съм с е, е, коментарите тук е, и определените проблеми няма нужда да се създава нова регулаторна рамка. Ние имаме такава и то даже 28 такива. Но Берек обединява тези становища и се разви като професионална организация. Затова и имаме желание да запазиме това ниво на професионално, професионализъм и независимост за този форум, в който националните регулатори могат да представят своите виждания. Тук се коментираха кои са проблемите е, при търсенето на най-добри е, решения за е, Берег. Във всички случаи нашето предложение е отворено. Готови сме да обсъдим проблемите, които бяха поставени тук. И по отношение на е, казаното от госпожа е, Палас. Не искаме да създаваме агенция, която да изисква и допълнителни разходи. Дебата ще продължи с е, докладчиците в сянка. С е, удоволствие ще работя с е, всички и съм абсолютно готов да търсим най-доброто решение. За мен от ключово значение е да не се загуби професионализма и добрият опит на Берек. Те вече е, имат своето, е, своята репутация сред националните регулатори и имат и своята стойност. Е, ние тук в парламента сме напълно наясно колко важни са неговите позиции по сложни въпроси. Ще продължим работата по тази тема с докладчиците в Сянка. Die äh, Amendments ist der 30. März äh, 2017. Äh, die Consideration of Amendments ist... Значи, 30 март е, край, срок за връчване на изменения, е, обсъждане на измененията 11 май, гласуване в ИТРИ 11 юли. И така стигаме до следващата точка от дневния ред – свързаността с интернет за целите на растежа, конкурентоспособността и сближаването. Европейското общество в ерата на гигабитовия интернет и технологиите от 5G. Михил Бони е докладчика от ТНП. Имате 4 минути за представяне на доклада. Господин Бони, моля. Like thank... Благодаря. Благодаря на всички колеги за предложенията към доклада. 250 са получените изменения и според мен е, в парламента има едно общо желание да се осъществи е, плана за действие на Европейския съюз за 5G мрежите. Е, измененията вървят горе-долу в същия дух, в който се проведоха и разговорите за Кодекса за електронни комуникации. Е, в е, пет момента има възможност е, да се отчете единство и необходимо е да се опрости е, правилата на регулаторната рамка, да се подкрепят инвестициите, да се направи оценка и, и да се изгради инфраструктура на базата на конкуренция. Трябва ясно да се дефинират електронните комуникации и е, мрежите с висок капацитет, както се коментира вече днес от докладчика по тази тема. Е, ще продължим да работим с е, нея, когато продължаваме с работата по измененията за кодекса. После рамка за инвестиционно развитие. Е, да се е, достатъчно предсказуеми е, условията за инвестиции, да се преодолее неяснотата е, за, също и за периода на лицензиите. Чух, че тук има тежнение той да се удължи. Трябва да се обсъди този въпрос, особено за пазарните лицензии. После хармонизацията. 5G изисква е, хармонизиране е, на е, частотния спектър. Няма за кога да отлагаме. Всички участници в този отрасъл искат да разработват собствени мрежи, ако имат възможност да се възползват от различните технологични решения, които бързо се развиват. Необходимо е да има а, решения за гигахерц частотите 26, 28 и така нататък. А, трябва да имаме предвид и какво се случва в Азия и Америка в това отношение. Необходимо е да има навременни решения за разпределение на частетния сектор и управлението му. А, Обръщаме се и към Берег, без да решаваме как, как те трябва да работят. Те трябва да са наясно, че ние не го разглеждаме като поредната европейска институция. Просто едни хармонизирани навремени решения относно частотния, частотния сектор, където Берег може много да ни помогне – е, ако няма такива решения, няма да има никаква възможност да работим достатъчно е, ефективно за 5G. И няма възможност да се е, разположи 5G така в цялата цялост на нашата економика. Така че Берег и работата им с националните регулатори е много по-важна, отколкото можем да си представим. Четвърто, преодоляване на разпокъсаността, свързана с, разбира се, с, с териториалните разлики, градски и земеделски райони. Тук отново стигаме до въпроса за решенията за разпределение на частотния сектор. После трябва да се изготви и пътна карта с съответния график и очаквания също и пътна карта за стандартизация за всеки отрасъл, включен, като процесите се е, определят и водят от индустрията. В противен случай няма да можем да успеем с 5G е, пътна карта също за техническа стандартизация и за финансиране на инвестициите с е, използване на е, публични европейски средства. Ние ще довършим работата с докладчиците в сянка, защото тя ще даде и един много сериозен сигнал на всички заинтересовани страни, че парламента подкрепя всички усилия за един цялостен подход към решението на проблема с 5G технологиите. Сега очаква, е, работя по компромисните предложения, ще има среща с докладчиците в Сянка, след това ще гласуваме е, компромисните предложения на 25 април в ИТРЕ. Благодаря. Ja, recht herzlichen Dank. Äh, nächste ist Mrs. Werner, bitte. Благодаря сега, госпожа Вернер. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Най-сърдечно благодаря на колегата Бони за много добрия проект. Европейското равнище на европейско равнище се занимаваме с служението от септември и държавите членки, както и предприятията, се занимават с това този е, панаир, изложението от Цебит в Хановер е, също е, отразява важността на този въпрос в а, а, селските райони наистина трябва да се а, направи така, че а, населението там да има а, бърз и лесен достъп до бърз интернет. това е, е наистина е, постигнато в някои райони в е, Германия и това е една стъпка напред. Колкото за измененията, които са направени към проекта, те са, говорят за значимостта на, на темата. Сега, първо, скорост, скоростния интернет и интересите на конкуренцията. Това е, е, смятам, че целите за бърз скоростен интернет могат да се постигнат само ако има е, конкуренция и добро регулиране. Разбира се, потребителя да е винаги в центъра на вниманието. Логично е всичко това да зависи от една по-силна инфраструктура. Трябва да обърнем особено внимание на оптичната техника, е, оптичната мрежа е, и инфраструктурата, е, оптичната инфраструктура трябва да се довърши, доизгради и разшири. И накрая трябва да има масивни държавни инвестиции, но повечето от тях действително трябва да идват от частни източници вертикалната е, индустрия до сега има е, проблем да, се, да участва в тези различни инициативи, е, когато става дума в, за участие в 5G. Тук наистина трябва, имаме какво да наваксваме когато говорим за нови е, продукти. Много важно е да се развие 5G е, и е, това е в интерес на потребителите преди всичко. 5G трябва да ползва всички европейци и независимо дали става дума в центъра, в столиците или в отдалечените райони. И, както казах, очаквам добра бъдеща работа с колегата Бони. Благодаря сега от ЕКАРЕ, господин Тушеновски. Благодаря. Моля за извинение за това, че нашия докладчик в сянка в момента не присъства. Искам да изкажа колко високо ценим подхода на докладчикът. Това е част от пакета за телекомуникациите, който далеч не е лесен – в доклада се обръща много голямо внимание на бъдещето, защото ние сега определяме правила, които ще въжат за дълго време в бъдещето подкрепям мнението на докладчикът, че тези правила трябва да бъдат пределно упростени. Не бива от самото начало да се излиза с една сложна регулаторна рамка. Трябва да се търси възможност да улесняване на инвестициите в 5G мрежите, които са напълно нова технологична стъпка. Абсолютно съм съгласен, че трябва да има ясна и предсказуема среда за инвеститорите. И също така съм съгласен с тезата на докладчикът за това какво се очаква от Берег. А не, не компликоват живота. Берек са минали през много трудности в миналото и могат да ни помогнат да излезем с система, която да е благоприятна за въвеждането на 5G. Благодаря отново на докладчикът. Не трябва да забравяме, че доклада е част от един пакет, който ще обсъждаме цялата година. Благодаря. Господин Бранко Лопес. Благодаря, господин председател. Най-общо казано, съгласен съм с вижданията на Европейската комисия за това какво е необходимо от гледна точка на обществото. Не бива обаче да губиме е, връзката с това, че е необходима и координация. 40, е, между 40 и 86% е покритието с е, мрежа в момента, но това далеч не е така за земеделските региони. Необходимо е да е, има интернет с висока скорост, достъпен за всички в Европейския съюз. Също не бива да забравяме колко е важно да има инвестиции в е, е, образованието. Гражданите трябва да могат да използват интернет, но също така и да са наясно с това какво означава използването на тези услуги по отношение е, с, на техните е, права. Благодаря, Дикастилио. Така, позволете да се спре наказаното от господин Бони. Той разгледа наистина съществени аспекти, що се отнася до разработването на мрежата 5G. Но ще спомена нещо, което вече засегнах, а именно продължителността на разрешителните, на лицензиите. Вече се спрях на този въпрос. В никакъв случай е, една по-голяма инвестиция, разбира се, няма съмнение, че може да има нужда от по-дълъг период е, от разработка, преди да започне функционира правилно. 56 ГГц, например, трябва да бъде спектър, който да бъде наличен, но той пък ще изисква огромни инвестиции. Парламентът призовава за разширяване продължителността на лицезиите 30 годишни да бъдат или 25 годишни. Европейския парламент отстоява този въпрос. Имахме изслушване по този въпрос. А всички анализатори в областта на инвестициите говориха за зависимостта между инвестициите и условията за тяхното лансиране. Всички те подчертаха, че продължителността а, трябва да бъде по-голяма на лицензиите. Що се отнася до а, продължителността на спектъра също така. В противен случай просто не може да се използва ефективно разрешението и ще го загубите в един момент. Точно това искам да подчертая. Всички имат интерес в този аспект. Нужно е да се поеме нужната отговорност трябва да се има предвид. Именно факт е, че продължителността е от съществено значение. Благодаря. Next uh, и така, госпожа Кополо Натри, благодаря много. Наистина, това е много важен въпрос. Тези аспекти се разглеждат успоредно. Радвам се, че наистина се ем, премахна от докладчика необходимостта от споделяне. Не така, както се предлага комисията. Ако не го използвате, го губите. Казано бе това но в крайна сметка този, който има право да го притежава, правилният притежател на правата ще ги запази. Но нека да по-нататък да разгледаме и детайлите. Извинявайте обаче, искам да кажа, че 5G не е единственото, което ще направят. Съществуващите оператори ще има и нови оператори, нови а, участници. Бих искала те да бъдат наистина европейски. Надявам се, че Европа ще намери мястото си. Не, че Азия ще изпълни а, оборудването, а, а пък Америка ще предо, предостави съдържанието. Нека да намерим нашето място. Наистина не е достатъчно да говорим само за мобилност и интензивност. Необходимо е наистина да има а, скелет и скелета да бъде наистина а, в оптиката. А, много е важно това да бъде гръбнака на мрежата пето поколение. Наистина искаме да запазим неутралността, технологически аспект, но има важна роля, която трябва да се изиграе. Четах в е, новините, че може би ще се подобри и предаването на а, светлина 44 гига гигасек на секунда. Миналата седмица стана дума за това. Така че наистина нужда, но не е фибероптиката, за да бъде основа на всичко това. 5G е бъдеща технология, е, но трудно да се уточни всичко по отношение на инвеститорите. Но мисля, че трябва да се инвестира нещо, което има бъдеще, а не което излиза от употреба. Така, говорите за Южна Корея и проче, други държави. Колегата Ериксън от Швеция, който сега е министр, наистина той засегна този въпрос във връзка с различните скорости. Да, в Европа има различни скорости, но трябва да направим нужното така, че да помогнем на всички държави членки да могат да въведат 4G и след това да продължим да работим на тази, на тази насока. Благодаря. Danke, Herr Torino, bitte. Благодаря. Заповядайте. Sorry, I'm not with the, the translation. Muito obrigado. Uh, queria saudar uh, o trabalho. Благодаря много. Поздравявам господин Бони, докладчика, за отлично свършената работа. Наистина много важно е да има интегриран подход, а ние точно подобен разработваме тук. Той е свързан е, докладът и с е, други доклади, по които сме работили и работим. По този начин разработваме различните измерения на европейското общество на гигабит. И сега основни аспекти следва да бъдат подчертани. Първо, интегрираността всеобхватността. Не може да има общество, в което има а, двойни изключения. Необходимо е наистина да има пълно приобщаване. За второ място, качеството. Технологията ще се развива. Това е факт. Необходимо е да има неутралност. Към това се стремим но като цяло качеството трябва да бъде положително. И на последно място в изказването си искам да подчертая, инициативата Wi-Fi for You. Това е нещо много важно, една инициатива, която ще даде възможност да има интегрираност. Тя трябва да бъде отправна точка така че да покажем на света какво Европа може да извърши, каква е европейската перспектива за ново поколение гигабит и цифрово общество. Благодаря и за Европейската комисия. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика, на господин Бони за проекто доклада. Наистина, Изключително навременен на е този проект доклад, имайки предвид е, предвидената времева рамка. По този начин ще се отправи много силен сигнал не само за законодателната дейност, която се извършва във вашата комисия, но също така по отношение на редица дейности, които могат да бъдат изпълнявани на общностно ниво с помощта на хармонизацията на техническия спектър или дори на национално и местно ниво, що се отнася до спомагане за разстановяване на мрежата и сътрудничеството между операторите и новите участници на пазара така наречените е, вертикални структури, така както те съществуват, например, в автомобилния отрасъл. Кое за нас е най-важно за даване на сигналите към всички останали е, подходящо ниво високо на амбиция, например, насочено към оценката на потребностите до 2025 година? комисията се опитва да диференцира всичко това във връзка с 5G, необходимостта на всички потребители, така че те да бъдат приобщени, да има интеграция, независимо дали става въпрос за обществени, частни цели или образование и а, е, очакваме с интерес а, е, е, разработката на доклада. Наистина перспективата му е много интересна и необходимо да се направи наистина конкретна оценка на потребностите. Благодаря. Ja, recht herzlichen Dank. Äh, der Berichterstatter. Äh. А сега докладчика Михаил Бани, моля. Благодаря, господин председател. Много благодаря на всички колеги за предложенията. Анализирах всички е, изменения. Установявам, че ние наистина вървим в обща посока. Важно е да проумеем нещо. Докладът наистина ще излезе по-рано от самия законодателен акт, така че можем да използваме доклада за е, е, лансиране на 5G. Изключително важно е онова, което се случва в Германия. Важно е утре в Рим какво ще се подпише с представителите на всичките европейски държави членки общата декларация относно автономните автомобили. Така че важно е да се създаде общата рамка, фона за разбирането на новото поколение 5G, защото по този начин ще можем да изградим общите ни синергии, за да работим в бъдеще, да извършваме, е, да издадем възможност за разработка и изпълнение на е, законодателството с пълното участие на потребителите. Те трябва да могат да разберат какви са новите възможности, които ще се разкрият е, пред тях благодарение на 5G. Много благодаря. Е, наистина ще работя с интерес по всички компромиси. Надявам се на време да приключим работа. Äh, благодаря на колегата Бони. Гласуването ще бъде на 25 април в Итре и е, през е, юни се очаква гласуване в пленарна зала. Сега последната точка от дневния ни е, ред за предиобедното заседание. Това е, е командировката на комисията ИТРЕ е, в е, Мексико, 11-то заседание на форма за управление интернет. Е, интернет е, колегата Ди Кастилио, ако обичате за две минути да докладвате за е, е, тази мисия. Ще бъда действително кратка. Е, има чудесен доклад е, за това, тази мисия. Там всичко е обяснено най-подробно. Само ще кажа, че това беше 11-то заседание на форума за управление на интернет. Знаете, целта на този форум е да даде е, възможност за открив, е, интегриращ диалог, е, за обмен на идеи за, по въпроси свързани с управлението на интернет, да се обменя опит. Това е този обмен на мнение и резултат от него след това да бъде представен на вниманието на съответните органи и обществеността с цел подобряване на управлението на интернет. Беше, делегацията ни беше доста голяма от различни комисии, 11 души, от представители на различните комисии участваха. Този път, а, а, за пореден път стана ясно колко важна е тази платформа, за да да се е, напипат е, въпросите, наболелите въпроси, да се обменят е, различни идеи, подход, да се води един е, такъв е, интегриращ диалог е, и е, трябва да кажа, че за пореден път е, всичко това пролича много ясно. Е, имахме редица, проведахме редици срещи с е, е заинтересовани страни, е, с заместник президента на Google, е, е, асоциация на, е, за комуникации, неправителствени организации, е, академични среди. Участвахме в различни семинари. Моето заключение е, че ние като парламент и членове на комисията ИТРЕ би трябвало да вним, трябва да внимаваме е, с тази платформа, е, защото е, или европейските институции и комисията, е, и, както и ние като парламент, трябва да е, е работи много сериозно по въпроса. Трябва да трябва да, да правим всичко, което е възможно, за да поддържаме жива жизнена тази платформа. И в този смисъл ще е, приканя и другите институции, преди всичко комисията, да е, продължат е, с, в духа, в който работихме до сега. Е, да, благодаря. Не виждам е, други изказвания по тази тема. И с това е, приключваме днешното ни предобедно заседание. Ще се видим отново в 15 часа да говорим за енергийния пакет. Надявам се да видя много от колегите тук. Приятен обед и до по-късно, до днес след обед.